Дами и господа, свободата на медиите е ценност за Европейския съюз. Турция е държава, с която преговаряме за присъединяване. Но присъединяването трябва да се характеризира от взаимно уважение и разбирателство. Затова ние трябва да демонстрираме дали са постигнати дали е постигнат напредък по отношение на Турция, но също и да показваме какви са проблемите там. Проблемите с свободата на медиите, и на изразяване, не е нещо ново за Турция, но имаше напоследък нападения срещу печатни издания. Вчера имаше нов кръг от нападения срещу медиите, които са критични към правителството и това не безпокои, тъй като е знак. Чао.